Скъпи колеги, уважаеми дами и господа! Радостен съм, че можем да започнем, мога да открия нашето изслушване по темата за шума. Искам да приветствам всички вас и най-вече е, госпожа Юстина Скритло. Надявам се правилно произнасям името ви. Тя е, е държавен секретар в Полското Министерство по транспорта. Добре дошли с вашата голяма делегация. Всички вие знаете, че шумът е много голям проблем. Ние трябва да го разрешим, за да отворим бъдещето за мобилността. Ние разглеждаме шума от различни гледни точки, по пътя, шума от пътищата, от ЖП транспорта, от авиацията. И много се радвам за, за това, че нашите гости приеха поканата да присъстват днес тук. Първия панел ще, уча... ще бъде открит от Бенхард Бергер от Европейската комисия, от Генерална дирекция околна страна и както и Марк Уита от Център за стратегия и услуги от Обединеното кралство. Добре дошли сред нас. Имате всеки по 10 минути. Не знам кой би желал да започнем. Уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми дами и господа, първо бих искал да благодаря за вашия проявен интерес. В директивата за шума към, за организирането на, на това изслушване и за това, че присъствате днес тук. За мен е огромна чест да говоря днес пред вас за това къде се намираме днес с оценката на директивата за шума и каква е ситуацията като цяло към момента. Наскоро публикувания доклад по директивата Шума в Европа днес показва, че шума от а, а, пътния транспорт е една от основната опасности за здравето на хората. Виждате, че 125 милиона са отрицателно засегнати от шума от пътищата. Но това не е пълната картина. Именно защото а, прилагането на директивата се забавя. Така че тази статистика, която виждате тук, е даже снижена. Но въпреки това, около 30 до 50 хиляди случая от Европейския съюз дължат на ранна смърт, именно по а, тези причини. Така че шума о, от пътищата е втората най-голяма опасност за здравето на хората. Шума засяга не само здравето на хората, но той представлява също така голяма тежест за нашата здравна система, намалява производителността и разбира се, това се отразява върху нашата економика. Следствие на това, Европейският съюз е предвидел в своята в форум за еко, опазване на околната страна до 2020 година. И, и ние сме, цитирам, предвиждаме да се придвижим към основните цели на а, за, намаляване на шума от Световната здравна организация – ние възнамеряваме да актуализираме а, нашата политика за намаляване на шума, а, като а, изхождаме от най-новите научни стандарти. И по този начин да предпазваме, защитаваме нашите граждани. Всъщност проблема от шума не може да бъде разрешен само от Европейския съюз, от държавите членки, т.е. ние трябва да ангажираме местните регионални власти. Аз разбира се мога да кажа от името на Европейската комисия, кои са нашите две цели. Искаме да, да се справим с шума и неговите първоисточници, като ам, регулираме максималните стойности от шума от пътно-транспортните средства. И освен това възнамеряваме да разработим един общ подход за разрешаване на тези проблеми. Тоест всичко това се регулира от така наречената а, директива за шума в околната среда. Една от целите на тази директива е да се създаде, както казах, общ европейски подход за превенция и намаляване на излагането на шума от а, а, транспорта. За целта са необходими две неща. Първо, необходимо да се събират данни за излагането на шум и вследствие на което да информираме всички граждани за ситуацията а, от шумозамърсяването. Един друг важен аспект тази връзка, това е провеждането на публични консултации и изработването на планове за действия, за да бъдат смекчени проблемите от шума. И всичко това е заложено в самата директива. Но ние не посочваме никакви крайни ограничени стойности, не, нищо не предписваме на държавите членки. Това трябва да е ясно за самите тях. За да се събират коректни и сравними данни за излагането на шум, е важно да изработим общи методи, защото ако използваме различни методи за измерване, съответно данните няма да бъдат сравними. Така че основна стъпка за, към тази цел е е приемането на през 2015 година на нов общ подход. Той се нарича, ние го нарекохме Кносус EU е, е, или Кносус S, Европейски съюз. Имайки предвид оценката от вредното въздействие на шума, можем да отбележим, че тя се извършва по различен начин в държавите членки. Приложение трето от директивата именно предлага общ подход за тази цел. И комисията е, отблизо следи дейността също така на СЗО за да се изготвят, е, където ще се изготвят нови насоки за Европейския регион, къде ще бъдат обсъдени, разбира се, съвместно с държавите членки. Наред с развитието на директивата и приложение 2 и 3, към момента е, тече оценка на директивата е, относно резултат в рамките на ам, резултатността, продуктивността. А, тази програма тече в е, рамките на Европейския съюз, тя се нарича REFIT. Идеята е да се направи оценка на ам, резултатността, като се използват стандартни критерии. Тези стандартни критерии, както виждате, са обозначени на слайда. Първо ние а, анализираме дали са постигнати а, целите на директивата по един ефективен и ефикасен начин, дали действително се намалява е, административната тежест, дали тази директива се прилага в съзвучие с европейското законодателство, дали нейните цели все още са релевантни и дали а, тя предлага добавена стойност на европейско ниво. съзвучие с а, а, насоките на Европейската комисия към програмата РИФИТ, ние публикувахме пътна карта през ноември 2015 година. Може да се запознаете с нея на нашата интернет страница и там можете а, в подробности да се запознаете с а, а, детайлите и с различните въпроси, които сме разгледали. Наред с а, тази оценка, ние сме предвидили едно проучване, което разбира се е, ще бъде направено от а, външен а, външна организация, като идеята е да се направи а, проучване, да се проведат интервюта с, с заинтересованите страни, както и консултации с тях. И така, че това проучване ще бъде основата всъщност за оценката, която комисията ще изготви. И както обичайно, този работен документ ще бъде изготвен от комисията. не мога да кажа нищо конкретно относно а, самите резултати и констатации, защото все още тече процеса по финализиране на, а, на оценката. Както казах, това проучване е много важен елемент, но наред с това провеждаме публични консултации от самото начало на годината и разбира се, ще се проведат консултации с другите служби на комисията. Освен това, ние можем а, да стигнем до различни заключения а, от тези, които ще бъдат публикувани в а, об... проучването. Но а, е, какви, до каквито и резултати да стигнем, те ще бъдат публикувани на нашата интернет страница. Следващия доклад по прилагането, който е заложен в самата директива, е планиран за 2017 година. Както казах, този доклад ще зависи до голяма степен и ще изхожда също така от резултатите на проучването. Така че ние ще имаме един пълен преглед върху шумовата, шумовия ландшафт, така да се каже, в Европейския съюз. В зависимост от резултатите на проучването, този доклад ще бъде представен на съвета и на парламента и той може да предвиди също така допълнителни нови стъпки в европейската политика за шума. Позволете ми да обобщя. Ние сме приели а, общи методи за оценка и държавите членки би следвало да ги използват от 2017 година. Освен това, ние работим в тясно сътрудничество с СЗО и се надявам в най-скоро време е да получим насоките за региона Европа и да ги обсъдим с държавите членки. Планираме да представим доклада за оценка, който ще изхожда от външното проучване до края на тази година. Надяваме се това да стане. И в заключение, вторият доклад за а, прилагане ще бъде представен началото на 2017 година и се надяваме той да излезе с нови стъпки за по-нататъчна политика за шума. Благодаря ви, благодаря за това, че толкова а, стриктно спазихте времето. Мисля, че това, това беше всъщност първото изказване. Сега Марко Итъл има а, думата. Имате думата, Марко Итъл. Uh, Благодаря, господин Бъргер. Господин председател, уважаеми депутати, казвам се Марко Исел, от службата за оценка на околната среда и шумовите характеристики. Направихме оценка с една специализирана фирма с акустици и економисти, които се занимават с ефекта от шума. ще ви разкажа за резултатите от проучването. Бяха възложени две основни задачи. Първото от тях е в директивата има изискване да се направи преглед на реализацията на директивата на всеки 5 години, за да се види дали има проблеми около прилагането в 5 годишния период след това трябва да се оцени директивата за първи път в контекста на програмата REFIT. За докладите за оценка заедно с служебните доклади на комисията ще бъдат публикувани в края на тази година. От гледна точка на методиката нямам много време за тази част. Проведено и бяха интервюта с 100 заинтересовани страни на, на проучвания, наблюдение, няколко семинара за оценка. Имаме обратна информация от различни заинтересовани страни. По въпроса за оценката, ето това са нещата, които бяха обхванати. Първо, разгледахме основните моменти, които се правят във външните оценки, възложени от Европейската комисия. И това имаше връзка с END е, ето това са някои от констатациите във връзка с критериите за оценка. От гледна точка на релевантността на директивата и общия подход за оценката на шума в околната среда, тази цел остава много актуална, за да има сравними и съпоставими данни се върви към общ подход за събирането на тези данни, което отнема години и има доста техническа работа чрез общата методика за оценка КНОСОС. Знаем, че целта сама по себе си е междинна. Има нужда да се помисли дали не е по-добре да се заложи една цел, която е по-пряко свързана с общественото здраве в дългосрочен план, тъй като този общ подход е, отнема доста дълъг период за реализация. Добре е да има и междинни етапи за подобряване на благосъстоянието на европейските граждани и намаляването на отрицателните ефекти от гледна точка на втората цел – информация за ново законодателство, тази задача или цел остава релевантна. Ролята на ИНД се занимава с шума при източника и, и добре е да се прецени дали лимитните стойности са ефективни, затова е добре да се знае какъв е общият фонов шум. От гледна точка на логическата последователност в директивата, разгледахме внимателно правните текстове, отделните разпоредби, установихме, че директивата е вътрешно последователна и логична. Има някои възможности за подобряване на редакцията на някои разпоредби, включително и по-ясни разпоредби за дефиницията на някои термини. Но като цяло директивата е логична и последователна. Отговорностите на органите в държавите членки са известни на повечето от заинтересованите страни. Но <clears throat> не е много ясно дали мерките в планата за действие са задължителни. Дали да бъде задължително определянето на, на тихи зони. Това не става ясно от самата директива. Външната последователност и логичност. Става дума за взаимовръзката с други актове, т.е. законодателството за шума при източника. Тези актове са взаимно допълващи, а пък директивата за околния шум има за цел да картира ситуацията със съответните нива, за да се подобри планирането от гледна точка на регулаторната пригодност. Проверихме дали има рискове от дублиране с други директиви. Една единствена област, където има такъв проблем, както, бяха, както казаха някои от е, нашите заинтересовани страни, е директивата за индустриалния шум – но общо взето изискванията са различни, но и държавите членки не смятат, че това е сериозен проблем. С изключение на един, една, две заинтересовани страни. Следващият аспект е ефективността. Има значителен напредък към общия подход Значението на тази част е огромно от, гледна точка на това, от предприемата при на тази директива, само половината от държавите членки имаха такива актове за шума в околната среда. И се работеше с различни методи за оценка на изложеността на шум. Тези предишни данни не са сравними и не можеше тогава да се даде оценка за европейското равнище. Както каза и господин Брегер, разгледахме внимателно КНОСОС след приемането на директивата на комисията и методиката за оценка. Напредъкът към общия подход от гледна точка на определенето на взаимоотношенията за отговорност при изчисляването на ефекта върху здравето. Този процес тече по-бавно. През последните една-две години има ускоряване на работата в тази насока и се очаква да бъдат публикувани европейски насоки от гледна точка на втората цел информация за законодателството при източника, картината е двояка. Има доста връзки с различните сектори, подсектори в директивата, в транспорта. Директивата е реферативна точка и много често се споменава в преамбюлите и в техническите приложения данните за изложеността на популациите не се използват достатъчно ефективно и интензивно. И може би тук има известна липса на данни, тъй като някои държави се бавят при подаването на такива данни. Има и някои проблеми свързани с сравнимостта и съпоставимостта между различните етапи. В бъдеще, след като се съберат пълни общи данни, можем да очакваме силен ефект върху законодателството. И някои от тези неща вече се използват, като например доклада за шума в Европа. а пък за по-конкретните констатации за ефективността. Има един проблем а, а, с пълнотата на данните в, в, на втори етап. А, за това комисията знае. Дължи се на а, данните, които са подадени от държавите членки и причината за това са различните подходи, които се прилагат. В някои държави а, има голяма децентрализация в, и в някои случаи има липса на ресурси поради ефекта от финансовата криза. Като цяло, можем да кажем, че директивата е ефективна, така че има нужда да се подобри общия подход от гледна точка на националното приложение. Много ви благодаря, а сега можете да задавате въпроси или, разбира се, да направите коментари. Мил Фанденкам. Meneer de voorzitter, dank u zeer. Благодаря. И на двамата оратори. Оставам ви малко време да си сложите слушалките. Имам три въпроса към вас. Към е, господин Бергер по-специално всъщност. Може, да се, може ли да се каже, че шосейният транспорт замърсява шумово много повече? Така е, мисля аз, по особено в сравнение с влаковете. Вие какво мислите? Втори въпрос. Тридесет до 40 хиляди умират годишно заради шумовото замърсяване. Не разбирам. Как се изчислява това? Може ли да ни обясните малко как точно се разбира и как се прави тази преценка? Трети въпрос. Директивата от 2002 година. Направи ли се преглед от е, комисията или продължаваме да говорим само за актуализация? Това са трите въпроса. Благодаря. Yeah. Благодаря ви, Исмаеле. Следващия, да. Е, ертух. Благодаря ви. Много са въпросите свързани с а, шумото замърсяване, много проблеми а, в държавите членки, без значение дали става въпрос за въздухоплаване или ЖП транспорт. Не мога да кажа, че в Европейския съюз нищо не е направено, както и комисията нищо не е направила. Не. Например, в рамките на програмата ЦЕФ бяха предоставени средства за подновяване на подвижния състав в железниците. Особено имам предвид последния финансов период, а този период, който почти наполовина вече отмина, виждам, че Европейската комисия по-малко конкретни неща е предприела. И липсва ми визията на къде се движим за бъдеще. Виждаме, че в Европейския съюз има доста сериозна граница, ако да не кажа пропаст, между източната и западната част. Германия, за разлика от други страни, поне можем да се похвалим че инвестираме в тези, тази проблематика или поне по отношение на подвижния състав. Мисля, че доста добре се справяме по отношение на скоростта. Така че доста усилия се полагат в ЖП сектора. Искам да попитам, онези държави, а, които не са все още толкова а, напреднали, а, струва ли се наистина да им се изплащат компенсационни премии, така да се каже, за да а, премахнат стария си подвижен състав? А, каква е вашата позиция? А, във връзка с законотворчеството, комисията а, планира ли нещо? Вече половината от този период вече мина. А, а, проблемите с шума нарастват и те се разпространяват все повече. Виждаме, че политиката всъщност не предлага нещо много на хората. Така че, ако аз греша, ще се радвам да ме поправите. Благодаря ви, Джеки Фостер има думата. Okay. Um, you, Благодаря, председателю. Мисля, че своевременно провеждаме това изслушване. Темата е много важна. Значи нашия председател живее в един район, където е доста шумно поради товарен ЖП транспорт. Аз пък е, живея близо до летище или поне по-голямата част от живота си. Знам, че шумът е нещо неприятно, но трябва да се опитаме да смекчим този проблем. В много страни се търсят технологични решения за преодоляване на шумовото замърсяване. Нямам нищо против наличието на директива и също така нямам нищо против да търсим решения за 21 век. Имам обаче известни безпокойства около така наречените факти, които ни се представят като на възрастни хора в Комисията по транспорт. Преди време в същата тази комисия говорихме за съдържанието на сяра в морското гориво. Тогава беше дошъл представител на комисията и той каза, че има 100 000 жени, които а, са загубили неродените си деца, защото са живели близо до река или до море поради сярното съдържание. А, нямаше никакви доказателства за такова едно твърдение и вече Продължаваме всъщност да се изненадваме, че не се изпраща такава информация на възрастни хора, които нямат нужда а, от припомняне да се занимават с сериозни въпроси. Същото каза и колегата Ван де Кампа. Във вашето представяне, господин Бергер, вие казахте между 30 и 50 хиляди умират всяка година поради шумото замърсяване. Кои са тези хора? Къде са живели? Пише ли някъде на свидетелството, на удостоверението за смърт, на смъртния акт, че са починали от това? Няма данни за такова нещо. Както каза вашият колега, на много държави членки, които е, въобще не могат да събират данни е, на високо ниво, технологично, така че е, чудесно се представяте, но е хубаво да идвате тук с факти, а не с хипотези за това какво е хрумнало на някого, без реални доказателства. Знаем, че има проблеми, искаме да решаваме тези проблеми, но е хубаво да ни говорите като на възрастни хора, които биха искали да работят а, в реалния свят с практически решения. А, ще се радвам, ако ми отговорите така че да удовлетворите потребностите ми. Благодаря, че сте тук. Доминик Рике. Благодаря ви. Доминик Рике има думата. Благодаря, господин председател. Първият въпрос, който ще задам е това, което постави въпроса от Вим за смъртността, която се причинява от шума. Вярно е, че имат някои фактори, Естествено, че шума участва в някои патологии. И за това ми е малко трудно да възприемат тези цифри. 30 000, 50 000 смъртни случаи. За това <clears throat> да се говори за смърт в контекста на шума е малко прекалено. Може да се каже някакъв процент от еди каква си смъртност като брой изследванията са количествени, добре да има и количествени изследвания за шума. За частотата в случая, когато шумът е непоносим. Има и шумове, които не се чуват. Друг шум е много силен – затова искаме да разберем и тези неща. Всъщност характеристиката на характера на шума, който идва от е, съответните превозни средства. Съответната частота може да анулира възприятието за шум. Така че като говорим за шум, е добре да го докладваме от гледна точка на, на източника. Шума от магистралата е постоянен, силен, но не може да се сравнява с резкия шум от излитането на един самолет. И още нещо във връзка с засичането и измерването на равнищата на шум. Добре е да се изготвят съответните инструменти. Има също и технологии за намаляване на шума при източника и за намаляване на бледните ефекти от този шум. Тези решения не са винаги видими от гледна точка на политиците. Има и съответна технология за извличане на шума, така да се каже. Добре е и тези неща да се включат в подробностите при проучването. Много ви благодаря. Пията, Жбията Лукашевска има думата. E, e, благодаря, председателю бих искала да споделя някои мисли с вас. Отново ще се върна на смъртните случаи, като колегите. Върху какво почива тази информация? Според мен все още няма надежни дати, свързани с въздействието на шума върху здравето. След това въпрос към господин Бергер намаляването на шума ще струва много. Имате ли някаква обща представа колко ще струва намаляването на шума? И откъде ще дойде финансирането, ако искаме да въведем различни мерки? В директивата ще има ли някакви задължения за държавите членки, като че ли не? Бих искала да разбера дали искате да наложите все пак някакви задължения към върху държавите членки, най-вече, що се отнася до транспорта на стоки с железници. Всичко ще зависи от решенията на държавите членки. Както каза и представителят на социалистите, това са вътрешни норми и във всяка държава положението е различно. Едно е в източна Европа, друго е в западна Европа. Аз съм полякиня. При нас вагоните е, пътуват на моноблокови колела – така че правилата са много различни от тези, които има в Западна Европа, където има други системи. И за това последен въпрос. Вземате ли предвид гъстотата на населението? Въздействието на шума, шосейния, железопътния и така нататък е съвсем различно в една Холандия, например, където четири пъти е по-гъсто населението, отколкото в Польша. Също така може да има градове, където железопътните релси минават през центъра на града и отново там замърсяването ще бъде друго. Благодаря. Danke, jetzt Gesine Meissner. Благодаря ви, Гезина Майснер има думата. Благодаря. Малко ме пропуснахте, но сега имам думата вече. Аз мисля, че ние като координатори автоматично ще вземем в началото думата. Както и да е, благодаря за презентациите. <laughs> Мисля, че много беше вече казано за смъртните случаи. Значи, явно очевидно за всички е, тази статистика или тази информация е доста странна. Нашия колега Домини, Доминик, който е и лекар, също каза, че това може да е един стресов фактор. Важно е едно. Има проблем с шумовото замърсяване от транспорта и трябва да се направи нещо. Мисля, че тази директива а, служи на всички ни от 2002 година, така че всъщност би трябвало да се събират вече данни от тогава. Но искам да попитам дали Европейската комисия е, е организирала не, подобно изслушване като тук или някаква конференция по въпросите на шумовото замърсяване. Мисля, че от толкова време е минало, все нещо трябвало да се случи, за да се подобри ситуацията. Напълно си давам сметка, че тук става въпрос за правомощи на държавите членки, ситуацията в жетен транспорта, щения транспорт е различна. Ам, но все пак а, трябва да се помисли и а, за намаляване на шумовия фон, политищата, с, с заместване на керосиновото гориво, с електрическо и така нататък. Толкова много идеи има. Защо толкова време е необходимо? Ясно ми е, че никой не може да направи чудеса, но все пак шума е а, тема, която а, е, е въпрос, а, опасност и за околната среда, не само за хората. Така че не разбирам защо по-бързо не могат да се случват нещата. Може би съм препряна. Например, разширяването на ЖП мрежата. Просто в Германия хората казват, не, много е шумно. И те протестират. И те правят всичко възможно, за да възпрепятстват разширяването на а, ЖП инфраструктурата. И какво може да направи? Какво прави комисията? Всъщност тя може би трябва повече да обърне внимание и да разговаря с местните и а, регионални власти. Петър Лундгрен има думата сега. Благодаря. Съгласен съм с колегите, с Джаклин Фостър, с Доминик Реке и други колеги. Говорим за много смъртни случаи, 50 хиляди, една от цифрите, която се споменава. Подобно на колегите, и аз смятам, че имаме нужда от факти, ако правим такива твърдения. Мария Кюленен говори за това. Тя е финландка. Финските и шведските власти получиха информация за въздействието на шума, както и проблема с замърз... за заледяването и затоплянето. Използват се също по-сложни системи за спиране на железопътните композиции. Може би нашите системи за спирач, нашите спирачни системи не са подходящи. Руският модел като че ли е по-добър. Ако техните системи работят по-добре, трябва да помислим за тях. Не може да приемаме правила, които да водят до влушаване на съществуващото положение. Както казах, имаме нужда от повече факти. Запознат съм с проблемите в ежедневието, но ми се иска да видя нещо по-конкретно. Наистина. Доказателства особено. Изабела де Монте. Благодаря ви, Изабела де Монте. Граци. Благодаря. Трябва да кажа, че не ме интересува толкова прецизирането на цифрите, когато има проблем, независимо колко човека са засегнати. Ние сме тук, за да разрешим проблема. Що се отнася до чувствителността към шума? Ние сме в едни зали, които са добре изолирани и забравяме, че хората се оплакват от шума. Оплакват се в центровете, дори центрове на градовете, които не са много шумни. И след това няма никакви инструменти, с които да може да се смекчи шумовото замърсяване. От медицинска гледна точка мнозина твърдят, е, че има пряка връзка между шума и различни заболявания. Например, дори един стрес или невъзможност за заспиване, сърдечно-съдови заболявания, както и проблеми при ученето и освоняването на материал от деца. За това е добре да се промени член 7, където се казва, че има само определени условия, при които има задължение за смекчаване на шума когато има определен брой МПС по улиците или определен брой улици или определен брой хора, които живеят на някакъв квадратен километр. Не, трябва да има такова задължение навсякъде, независимо а, колко човека живеят там, тъй като излагането на шум изисква преки действия. Трябва да се разреши този проблем. В този смисъл ми се иска да, да претърпи промени тази директива. Благодаря. Казея Тамас Повеба. Благодаря ви. Томас Бероева има думата. Благодаря, председателю. Аз ще бъда съвсем кратък. Имам един въпрос, който е към представителя на Европейската комисия. Ще повторя част от нещата, които казаха колегите преди мен за данните, които не са проверени и според мен не отговарят на истината или всъщност не можем да извлечем ясни констатации за въздействието на шума върху човешкото здраве. Хубаво е да ни дадете повече информация около цифрите. Също така, Анализирала ли е Европейската комисия как евентуалните действия за ограничаване на шума могат да окажат въздействие върху държавите членки. Има предвид върху самия транспорт на стоки, върху економиката на държавите членки и особено, що се отнася до новите държави членки, централно-источно европейските държави. говорим за премахване на шума като за някаква догма. Без да мислим какво ще е въздействие върху економиката, между, върху транспортните фирми. При, при нас, моята страна, това е трудно за преглъщане като цена. с всички действия, които ще предприемете вие в Европейската комисия, много ви моля да не забравяте и становищата на отделните държави членки, и особено на дружествата, които се занимават с транспорт, и особено у нези, които са от държави като Полша, където тази индустрия може да бъде засегната отрицателно. Става дума и за работни места, и за економически последствия. Сериозен е въпросът. И затова отново повтарям. Правили ли сте анализ, изчислявали ли сте, преценявали ли сте? какво ще е отрицателното въздействие на тези мерки върху транспортните фирми и как това би намалило тяхната конкурентоспособност. Особено в Централна и Източна Европа. Благодаря. Ja, vielen Dank. Благодаря ви. И аз имам няколко въпроса. Можем да работим добре, когато се наспим добре. Като не сме се наспали добре, няма да сме ефективни на работа. Това е ясно. Така че който не може да спи, има някакви проблеми, трябва да прецени откъде идва това. Без значение какъв е броя на смъртните случаи, очевидно е, че шума е сериозен проблем за здравето на хората. От години, ако не от десетилетия, комисията работи по въпроса, имаме директива за шумовете. например, трябва да се определят гранични стойности за това и онова. Защо не и за шума? Питам се, кога комисията ще изготви предложение и да се определят гранични стойности също така за, шумо, за шума, за различните зони в градовете. Това е сериозен проблем, шума и трябва да го намалим. Второ, преди около 30 години комисията всъщност беше изляза с предложение като основна скорост да се предложи 30 км в час. Ясно е, всъщност, че 50% само от хората, ако има някакъв, някакво пътно-транспортно происшествие, ще загинат, ако караме с 50-80% и така нататък. Има все пак някаква градация. Ясно е, че 30 км няма да се въведат за всяка една улица, но виждаме, че все повече виждаме такива табелки с ограничение 30 км, но кога ще бъде това повсеместно? Кога ще се въведе нещо подобно също така и за а, шум, шума? Сега, Кои са тези хора всъщност, които страдат най-много от шумото замърсяване? Това са хора всъщност, които не печелят много, които са безработни. Ами такива хора те, ако имаха пари, щяха да си купят на друго място къща. Това са всъщност социално слаби. Нека да не забравяме, че ам, ам, замърсяване се отразява именно, има своето социално измерение. Сега имате, разполагате с 5 минути, за да отговорите на въпросите. Thank you very, thank you very much. And Sie können also, auch in Ihrer Muttersprache reden. Ne? Yes, it's fine. But I, I think I'm afraid the terminology is more <laughs> known to me. Терминологията ми е по-ясна на английски, затова ще говоря на английски. Извинявам се. Благодаря ви за въпросите. Радвам се на този висок интерес. Имам само 5 минути и затова ще се съсредоточа върху най-важните въпроси. Повечето въпроси бяха свързани с а, тези смъртни случаи от 30 до 50 хиляди, които споменах. Това са цифри, които Европейската комисия не е изсмукала от пръстите си. Те идват от доклади на Европейската агенция за околната среда, Шум 2015 година, а те се позовават на допълнителни изследвания – най-вероятно тези стойности са занижени. Аз самият не съм писал тези доклади. Те почиват върху епидемиологични изследвания, които показват връзката между шумовото замърсяване и здравето. Това ме води до другите въпроси, които зададахте. Какви основни моменти в здравето се засягат? сърдечно-съдовите система се засяга и а, сънят. Има много доказателства за това. Показани са ясно връзките между шумът и тях. СЗО работи интензивно с много експерти по тази тема, за да установи пряка връзка между излагането на шум и въздействието върху здравето. Ето по този начин са стигнати, е стигнато а, до тези 30-50 хиляди смъртни случая. Това са били хора, които са изложени на шум и след това са изчислили прекият ефект. Ако искате да знаете повече, ви препоръчвам доклада 2014 година Шумът в Европа. Това проучване е цитирано там, както и указанията за нощния шум на СЗО. Старите все още са в интернет, но има и нови сега. Това бяха... Това беше коментарът ми и откъде идват цифрите. Имаше други въпроси. Ще се опитам да отговоря на всеки един от тях. железопътния шум, шумът от вагоните, от релсите. Това не е част от работата на моята директива. Извинете, моята дирекция. Европейската комисия работи в тази посока, но това не е пряко свързано с директивата а, за околния шум. Други дирекции отговарят за нея. извеждане от експлуатация на старите вагони. Един от е, германските депутати попита за това. Не сме мислили за това. Ще споделя тази идея с колегите от моята генерална дирекция. Не знам колко време ще ми отделите. Не мога да отговоря подробно на въпросите. Защо не е направено повече, попитахте се, това се свързива и с други въпроси, които се зададоха. Аз съм служител на комисията, не съм политик. Не съм аз човека, който може да прецени какво може да се направи и какво не. Но трябва да се постигне баланс. Попитахте също така какво, какви ще бъдат разходите. Мога да цитирам една цифра, която знам от едно проучване от преди известно време. 40 милиарда ще струва шума на обществото. 40 милиарда годишно. Въздействието върху здравната система, е, смъртни случаи и така нататък. Това е приблизителна цифра, но това е, което мога да кажа сега. Защо не е направено повече? Работим по въпроса. Имаме директива за околния шум от 2002 година. Ние я прилагаме, изменяме приложенията, сега правим оценка, за да видим дали е сработила и на базата на това можем да преценим има ли нужда от промени. Ще видим дали ще се променят пределните стойности и колегата ще ви каже какво се случва, що се отнася до пределните стойности на базата на това проучване, което са направили така или иначе, ще видим различните варианти и ще излезем с предложение. Да, 40 милиарда годишно струва шумното замърсяване в Европа. Не мисля, че ограничението на скоростта по шосетата идва от а, директивата за шума. Държавите членки могат да ги налагат тези ограничения на скоростта. Част от държавите членки казват, че това е най-ефтиният начин за намаляване на шума и, разбира се, за по-малко катастрофи по пътищата. Но държавите членки и регионите трябва да преценят какво искат по-бавен трафик или повече шум. Отново трябва да се постигне баланс. Надявам се да съм отговорил на всички въпроси а не социалните елементи. Две проучвания направихме. Препоръчвам ви ги. Едното се казва въздействието на шума върху здравето. На изхода съм сложил някои. Ако няма достатъчно бройки, може да ни пишете в комисията или да влезете в сайта там ще намерите изследването. Едното е това, което показвам, а другото е социалното измерение на шума. Нямам достатъчно време и затова ще кажа, че има много сложно взаимодействие между здравето и шума. Победни хора живеят на шумни места, но има пък и други въздействия и е много трудно да се разплете този възъл, за да се види какво е социалното въздействие. Тези две проучвания които току-що споменах, можете да намерите и в интернет. Те резюмират последните достижения на науката. Благодаря. Благодаря ви. Господин Уител, имате думата. Да, благодаря ви за интересните въпроси. Мисля, че господин Бергер отговори на доста голяма част от тях. Аз бих искал да се спра върху въздействието на директивата. Нямах толкова време по време на когато правих презентацията. Тези прагови стойности, както каза господин Бергер, съществуват такива заложени в самата директива. Заинтересованите страни са на различно мнение, дали действително е, ще бъде от полза да имаме такива ограничени стойности или не. Искам а, да обърна внимание, че всъщност а, първоначалната идея на директивата беше именно намаляването на шума и държавите членки всъщност а, предложиха да се предлагат подобни мерки на доброволен принцип. Така че в самото, за самия законодателен акт има заложени такива а, ограничителни стойности за определени а, транспортни средства, що Например, по, отношение на оперативната съвместимост в ЖП сектора са направени доста подобрения, също така за шосейния транспорт, подобрения връзка с автомобилните гуми, намаляването на шума и така нататък. Разбира се, самото законодателство, свързано с сигурността на транспортния сектор, също допринася за намаляването на шума, например във въздухоплаването, още по време на производствения процес, е, в самолетостроенето всъщност се въвеждат нови елементи технологични за намаляване на шума. Сега, по самата директива за шума в околната среда, както казах, заинтересованите страни предложиха тези прагови стойности да бъдат различни и конкретни за различните източници на шум. Когато ние правихме интервюта с заинтересованите страни, те действително подкрепиха идеята на европейско ниво да има такива ограничени стойности, защото по този начин най-добре могат да бъдат решени проблемите на местно ниво. Така че беше изказана доста широка подкрепа за определенето на цели за намали... намаляването на а, а, шумовото замърсяване. Така че това може би би било едно от възможните е, решения. Исках да допълня нещо. Забравих да отговоря на един от въпросите дали имаме, организираме нещо във връзка с шумада, това е на 27 април деня за борба с шумовото завърсяване. Така че всяка година на 27 април ние организираме. Това е нашата инициатива. Благодаря благодаря ви за последно указание, с което ние приключваме дискусията по първия канал. Благодаря за презентациите, благодаря за въпросите и коментарите. А сега нека да преминем към следващия част от нашето изслушване. Моля ви, заемете места. Господин Вольфганг Евале, Маркус Хехт, Томас, а, Калум Томас, моля ви да заемете места на подиума.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 So, jetzt kommen wir zu dem Panel der Lärm auf den... Можем официално да преминем към втората част от нашето изслушване. Става въпрос за шума от различните източници, от шосения транспорт, железопътния транспорт и авиацията. Първо думата има Вольфганг Ебале, който работи в Министерството по околна среда, транспорт, горите и водите. Господин Ебърли, имате думата. 10 минути за всеки от вас. Уважаеми господин председател, уважаеми а, членове на а, Европейския парламент, благодаря за вашата покана да участвам в изслушването ви и за мен това е чест а, да представя една гледна точка от практиката на една от германските федерални провинции Райланд-Франц. Съгласно европейските договори, Опазването на околната среда и здравето би следвало да са основен приоритет на европейската политика. В това число и а, а, борба срещу а, шумозамърсяването и в частност от а, шума от различните видове транспорт. Когато говорим за шум, който е над 55 децибела 24 часа, той, той, той се счита за вреден за здравето. А, ние виждаме, че най-много застрашени са, най-голямата опасност идва от шосейния транспорт, след това от ЖП транспорта и най-малко от авиационния а, транспорт. И това потвърждава последното проучване, а, направено а, в Германия. Особено през а, а, нощните часове а, се движат товарните влакове и тогава наистина има много високо излъчване на шум. Но като цяло а, а, много по-малко хора са засегнати от а, ЖП шума, отколкото от шосейния. Много а, градове се, и села са свързани, разбира се, с цялата пътна мрежа, което, разбира се, е много а, а, полезно. 247 милиона европейци обаче са изложени именно на шумовото замърсяване от пътния транспорт. И това показват Фрауенхофер институт, както и Федералната служба по околна страна. И съответно това са данни, разбира се, за Германия. Ние, разбира се, установихме а, един социален елемент, който показва, че всъщност соци... Соци... семейства с а, ниски доходи, а, с нисък социален статут живеят именно в такива шумни зони и места. За съжаление, пътният а, транспорт не предлага никакви такива а, мерки за намаляване на шумозамърсяването. От друга страна, забелязваме, че в ЖП транспорта се правят доста инвестиции за подобряване на, от техническа гледна точка на подвижния състав, както и а, за на смягчаване на шумовото въздействие от самите релси и коловози. Шумът е вреден от много гледни точки и той се отразява върху общуването, ам, ам, с проблеми за смущение, появяват се смущения в съня, то е, е голям дискомфорт. В едно от нашето проучване се вижда, че всъщност има връзка между шума от транспорта и появата на депресия. Това са нови резултати. Тези въздействия всъщност могат да бъдат представени като връзка между доза и реакция. Така че за шумоизолацията е много важно тези резултати да бъдат разпространени навсякъде и да се намали дозата, съответно да се намали и реакцията спрямо шума. Дали това обаче е достатъчно? Що се отнася до вредата от шума? както и за здравето, няма прагове. Така че за нас идеалната цел е нула. Но, та, но вие, ние виждаме, че когато се а, увеличи риска за депресия с 9%, то допълнителните рискове не са допустими. И ние, това е въпрос, който не може, на който не може да бъде отговорен от учените, както не може и от местните регионални власти. По-скоро това е въпрос, който трябва да бъде решен на по-високо ниво, национално и на европейско ниво, за да бъдат приети е, мерки за борба с шума, които да бъдат задължителни навсякъде. Какви са подобни мерки, които могат да бъдат прияти? Това е, е по-известно. Например, преместването на шумния а, транспорт а, с по-тихи технически средства и а, също така и намаляване на шумовите емисии и а, разбира се изграждането на а, изолации. Трябва да бъдат а, комбинирани различните мерки за борба с шумовото замързяване. Поне в Германия, още от при нас беше направено преди известно време. Това е, разбира се, да се а, е, приеме един пакет за различни а, а, мерки. С влизането на споразумението от Париж, съответно, ще бъдат прияти и трябва да бъдат предприяти допълнителни мерки в европейските градове за намаляването на шума. И това е огромен шанс сега, защото това, е, което е, е добре, разбира се, за климата, за околната страна, ще доведе автоматично също и до намаляване на шума. Но ние се нуждаем от конкретно формулирани цели за борба с шумовото замърсяване. Разбира се, най-ефективните мерки са мерките насочени към източника, към причинителя. Така, например, регламента от 16 април 2014 година за нивото на шума от МПС и вграждането на изолационни стени по магистралите. За съжаление обаче, неприлагането на тази директива, ние изпуснахме шанса, така да се каже. В А, евентуално през 2037 година се очаква окончателното прилагане на регламента. До 1 юли 2021 година комисията ще проведе една общо, общо всеобхватно из, а, проучване а, относно шумовия ландшафт в а, Европейския съюз, вследствие на което ще изготви нов законодателен акт. Други важни, възможни а, а, а, възможности. Това е, например, подобряване на техническото качество и шумозил... намаляването на коловозите, на релсите, както и на автомобилните гуми. Европейски стандарти именно за, а също така за нискошумови пътни настилки. Това означава, че трябва всички да работят, защото имаме застъпване на отговорностите. Именно за тази цел, за да имаме една последователна политика, която започва от 1996 година да продължи написването на Бялата книга за шума. Отделните цели от директивата няма да могат да бъдат постигнати, ако проблемите при източника не бъдат, не започнат да бъдат решавани на европейско ниво с обединени усилия. Позволете ми да общя. Към момента местните регионални власти е, има доста сериозни проблеми при изготвянето на планове за действие и според мен основният проблем се дължи на твърде ниския брой мерки за шумонамаляването. Защо основна цел е на опазване на, на, на, на здравето на хората, което, за съжаление, не е постигнато от гледна точка на а, шумозамърсяването. Надяваме се през следващото десетилетие да бъдат определени адекватните приоритети в тази насока, което е абсолютно необходимо в а, цялостната европейска политика. За тази цел е необходимо да продължи развиването на зелената книга от 96-та година, която да премине в бяла книга. Защото в зелената книга бяха заложени много важни идеи. И днес ние знаем колко е шумно в Европа и колко много европейски граждани са засегнати от това. И по-нататък, за да бъдат приложени ефективно тези мерки, е важно всъщност вече директивата, която е на лице, да бъде изпълнена. Нека да бъдат прияти минимални цели за опазване на, на общественото здраве. Можем да ам, изходим, разбира се, от насоките на СЗО, както вече казахме, 55 децибела. Тези е, цели са упоменати, между прочим, в Зелената книга. Важно е всички тези мерки да спазват принципа на субсидиарност. Всички държави членки, разбира се, да направят всичко технически възможно и да спазват графика. За устойчивата мобилност е важно а, директивата за шума да се превърне в рамкова директива и по този начин да интегрираме емисиите от шума. Благодаря ви. И аз ви благодаря, казва председателят. Следващият оратор е професор Маркус Хехт от Техническия университет в Берлин. And gentlemen, thank you for the opportunity to uh, tell the thoughts I've... Благодаря, господин председател. Момент. Significant noise mitigation is possible by... Същественото намаляване на шума може да се постигне чрез подобряване на директивата за околния, околният шум. Ще се опитам да опиша как да се направи това. Ето как изглеждат а, картите на шума. Това е града Бурхарт. В червено е посочено, където не е възможно да се живее. Няколко пъти беше споменато равнището над 55 децибела. В Германия повече от 6 милиона души са изложени на равнище на шум по-високо от 55 децибела. Има места, където шумът е около 80 децибела. И за това виждаме чести протести от страна на гражданите. Какво може да се направи? Това са доброволни мерки, които могат да бъдат въведени по действащите ЖП линии. Няма да наблизам в подробности. Изолация. Резултатите са да, за сега неблагоприятни в рамките на <clears throat> рамката на беше направено проучване. Доколко сте доволни от мерките за намаляване на шума, само 1% казва, че са доволни. 99% не са доволни. Кой отговаря за всичко това? Субектите, които предизвикват шум, продължават е, има и също така опит за индоктриниране на гражданите. Какви са непосредствените мерки? Намаляване на шума при източника. Има <clears throat> въпрос за това какво е направено през 2003 година – този диапозитив казва, че намаляването на шума трябва да се направи още при източника. Единствено това е направено в Швейцария. Най-важното е да се намали източника, локомотива, вагоните, вместо да, да се изграждат огромни изолационни стени. Евентуалните подобрения на, на директивата за шума трябва да вървят в две посоки. Трябва да се включи график за намаляване на шума до 55 децибела и да не се допускат е, технически мерки, които не отговарят на това изискване. Второто е нужно да се е, монтират е, независими станции за мониторинг на шума до 70 децибела, за да се постигне ефективност в изпълнението има примери за това в Швейцария от 2003 година. Тези станции в Швейцария дават много добри резултати за сега. В Европа за сега все още няма планово за това. Надявам се, че е, е, композитните спирачки намаляват шума. За сега обаче това не е доказано, защото не разполагаме с достатъчно мониторингови станции. След това съответните при завоите има повече шум. Някои от много високите лимити за шум трябва да бъдат намалени с 5 или 15 децибела. и обикновено над 2% от разходите за продукта трябва да отива за тази цел. Пример за това е, че фирмата Bombardier закри своя център за намаляване на шума и освободи своите работници. Важното е, че ако в източната част има по-голямо равнище на шум, така губим конкурентно способност. Качеството на, на ЖП линията съответната инфраструктура. Трябва да се обърне внимание на шума по инфраструктура, защото част от шума се генерира от ЖП линията. С това искам да покажа, че има технически решения още от 1996 година имаше тестове в Барбария с товарни влакове, където имаше намаление с минус 25%. След това има японска картина а, <clears throat> на шума, където шумът е значително по-малък от този в Европейския съюз. Може би ще попитате е, кои са най-добрите технологии, японските или европейските. Има някои а, а, а, влаковози с а, 12 е, децибела, които се доставят за Япония. Този износ е възможен за Япония, защото в Европа няма такива ограничения. Кои са основните въпрос, въпроси? Защо, например, има регламенти за изгорелите газове? Американските стандарти нямаше да бъдат възможни, ако не бяхме приели съответните европейски стандарти. Ако на европейско законодателство, надявам се, че европейс... Е, американците ще ни последват. Защо обаче в Европа не си поставяме амбициозни цели? Това е ключов въпрос. За 10 години а, има намаление само с 1 децибел. След това беше обявено намаление с 2-3 децибела, но в следващия акт нямаше посочване на конкретна цифра и това е проблем. Благодаря. Много ви благодаря. Сега преминаваме към господин Витал Грол, който е научен сътрудник в Полша. Пане Przewodniczący, е, пани посланки, панове Posłowie. Благодаря председателю, почитаеми депутати краткото ми изказване бих искал да ви представя ситуацията в Польша, свързана с шума от железопътния транспорт. Средният граждан е изложен на различни видове шум от железопътния транспорт, от авиотранспорта, от шосейния транспорт и вече индустриалният на последно място. Гражданите са заобиколени с тези източници на шумово замърсяване. Изследвания показват, че хората, които имат оплаквания от шум, много повече се оплакват от чусейния шум, отколкото от железопътния. Искаме да ограничим населението, което е изложено на такива видове шумозамърсяване. Сезе казва, че не трябва шума да е над 55 децибела. Трябва да се ограничи шума при източника, но и да се ограничат дейностите, които водят до шум. Да се наложи ограничение, което да наказва един сектор за сметка на друг, на друг, може да доведе до изкривяване на конкуренцията и да доведе също така до обратното – няма да има намаляване на шумното замърсяване, а увеличаване, но просто на друг вид шум. Борбата срещу високите нива на шума трябва да бъде при източника, но има и други способи. Различните фактори, които определят този, това, този феномен, са различни, като например гъстота на населението, скорост на движение, състояние на инфраструктурата. Всички тези фактори оказват въздействие върху процента от хората, които са засегнати от шума. Сред различните фактори, които посочих на предишния диапозитив, бях посочил гъстотата на населението. Тук съм маркирал най-гъстонаселените райони. Виждате как изглеждат нещата и в Полша. Полша. След това виждате и степента на урбанизация. Много по-нисък, ниска е тази степен, в сравнение с държави като Германия, Нидерландия или Швейцария. Шумът от железопътният транспорт се причинява от различни фактори. Всички те вза... взаимодействат помежду си. Забачме як... Тук виждате как изглеждат нещата в Полша. В Полша анализирахме хиляда квадратни километра, през които преминават железопътни линии. Виждате на пред себе си къде е най-високото шумово замърсяване. В южната част на страната най-вече и това обикновено са градски зони. Разгледахме градското население и се оказа, че процента на лицата, които са изложени на шум, е нисък. Става дума за излагане на шум през деня и 0,5% през нощта. В Польша също така имаме различни мерки за ограничаване на шума, като например на вагоните се залагат съответни системи за спиране, които да бъдат по-безшумни, композитни. От друга страна всичко зависи и от частотата на шума, който се издава при използване на спирачките. Когато се натискат спирачките по-често, разликата между шума, който се създава от традиционните системи и композитните системи е много по-отчетлив. Те важен проблем е също така поддръжката. Поддръжката на вагоните. Особено когато не разполагаме с необходимата система, която да ни дава ясна представа за състоянието на същите. Информацията за Полша ни води до някои въпроси. Наистина, наистина ли е риск за здравето в Полша шумът от железопътния транспорт? Генералната ни инспекция за здравето казва в своя доклад, че това не е сериозен проблем при нас. Всъщност шосейният транспорт, уличният транспорт е този, който засяга много повече хората. в Польша гъстотата на населението е много по-ниска и може би и заради това. скоростта на предвиждане също е ниска. И след това не е необходимо да се направят съответни пътища, които да заобикалят градските зони. Що се отнася до пазара? В Польша имаме над 200 дружества, които имат вагони. 13% от пазара на Европейския съюз. Сред всички тях 85% са вагони за стоки, останалите 15% са други видове вагони. Целият този подвижен състав може да бъде разгледан последния начин – 78 000 от тях отговарят на а, изискванията TSI или технически спецификации за оперативна съвместимост. А пък онези, които отговарят, а, това са тези, които би трябвало да бъдат коригирани, а онези, които отговарят са 2367. На около над 16 000 имат моноблокови а, колела и близо 60 000 имат моноблокови колела с гума. Близо 50% от вагоните в Европа са в Полша. Имам предвид такива, чието колесници са с гумирани моноблокови системи. Как да приложим тези нови изисквания за оперативна съвместимост върху старите вагони. Трудно е, защото ще има много високи разходи и това може да е, попречи на конкурентоспособността и представянето на пазара. Пазарът може да бъде завзет от е, шосейния транспорт. Разходите за тази корекция в Полша ще са около половин милиард евро. Ако се направи композитна система за спиране, ще е необходимо да се променя и моноблоковите колела. Седем пъти повече ще струва това, отколкото да се замени целият вагон. След това имаме и други разходи. И така. Липсата на конкурентоспособност на ЖП сектора може да доведе до преместване на транспорта на стоки е, по пътищата. Един влак, който се съдли една композиция от 40 вагона, отговаря на 60 тира които преминават и през градовете. Тук на тази графика виждате, че най-динамичният пазар, що се отнася до обемите, е автомобилният, е, който има сериозно въздействие върху шума. Е, при железопътния транспорт нещата са стабилни. И накрая бих искал да задам някои въпроси в края на своето представяне. Бялата книга за транспорта на Европейската комисия казва, че една от целите е постигане поне 30% от транспорта по пътищата или шосейния транспорт, но това ще доведе до намаляване на конкурентоспособността на железопътния сектор. Питам се, може ли да се анализира тази цел или да се промени. Железопътния транспорт трябва да плати много висока цена заради тази промяна. Налага ли се това? Друг въпрос може би не е необходимо да се следва единен модел за всички. Трябва да се вземат предвид интересите на всички държави членки. Благодаря ви за вниманието и се извинявам, че говорих малко по-дълго. Много ви благодаря. Последният оратор е Калум Томас, който е професор в университета в а, Манчестър. Добър ден, уважаеми дами и господа. Благодаря за поканата днес. Нека сега да обърна вашето внимание върху шума от авиацията. Както знаем, Въздухоплаването е, играе много съществена роля в економическото развитие в е, Европа и летищата насякъде в Европа се разширяват, тъй като има голямо търсене и това са и прогнозите, растежът ще продължи в едните десетилетия. Авиацията вече засяга хората на стотици е, е хиляди и то ежедневно. Проблема, пред който сме изправени, е, че всъщност проблемите, свързани с шума, ще се влушават в бъдеще. И това се отразява върху здравето на хората, върху качеството на живота на хората. Хората стават по-чувствителни към шума от а, измущенията, от въздухоплаването, както и, и от а, други а, форми на транспорта. Когато самолетите прелитят над домовете ви, вие се притеснявате, разбира се, от а, рисковете да живеете в а, тези а, зони, защото се случват много често а, излополуки, а, катастрофи, самолетни катастрофи. Не само рискове от а, шума. И от години ние изследваме тази проблематика в Манчестър и констатирахме, че повечето а, европейски летища всъщност спазват доста ограничения, като например а, нощно време закриват полети, и а, така, че когато а, се изграждат и разширяват летища, се предвиждат инфраструк... нови инфраструктурни елементи, защото всъщност основният проблем, а, който спира растежа на летищата, това е именно протеста на гражданите. Защото се... населението в големите градове, където са летищата, се разраства. Как можем да решим проблема? Но всъщност проблемите се влушават, особено около летищата, защото индустрията се разширява, тя расте. И то много бързо, отколкото, много по-бързо, отколкото технологичното развитие, което означава, че много хора ще повече ще бъдат засегнати от шу, авиационния шум. Когато изграждате нова инфраструктура, например нова магистрала или а, ново летище, вие разбира се трябва да имате предвид, че всъщност много повече хора ще бъдат засегнати, а хората, както казахме днес, са по-чувствителни към шума. Един друг проблем, пред който се сблъскваме, това е, че всъщност начина на мислене при хората се променя. Ако хората преди приемаха шума, днес те не са толкова толерантни, защото хората стават е, много по платежеспособни и съответно те изискват и държат на по-високо качество на живота. Освен това, е, хората в Европа е, всъщност се възползват от демократичните си права и те изразяват своята позиция много по-категорично, което означава, че а, опозицията, протестите срещу разширяването на летищата стават много по-големи. Както чухме вече от другите оратори, последствията от излагането на шума са много широки, но да не забравяме въздействието върху здравето, смущение в съня, смущение в учене в училище и много голям процент от населението е всъщност засегнат от дискомфорт и това е всъщност шума, бекраунд шума, фоновия шум. Това шума е един а, много сериозен фактор за дискомфорт и поради това хората действително а, протестират срещу разширяването на летища. И така. Казахме, че имаме въздействия отрицателни върху здравето, върху ученето. И всичко това е свързано с излагането на шум. Дискомфортът обаче, какво означава това? Че кои са ам, допустимите нива на шум? Трябва в този а, е, случай да а, се спреме и на някои незвукови, неакустични фактори. Именно това са всъщност а, въпросите деликатни, които карат хората да протестират. И това са е, известен брой неакустични фактори. Как възприемаме смущенията и дискомфорта? Това са различни. Например, как вие живеете, къде вие живеете. Дали извън града или в града. Ако, например, живеете извън града, където е тихо, или живеете в града, където е шумно, зависи от какви са вашите обичаи, какви са вашите ритуали. Дали живеете в собствен дом, дали се страхувате, например, от е, катастрофи или се страхувате, че, например, това ще се отрази върху а, цената на, на дома ви. А, и основа на нашето а, изследване ние виждаме, че хората се страхуват за бъдещето си, защото животът ни много се промени през последните години и а, хората се страхуват а, как, как, какво ще бъде качеството им на живот в бъдеще. И в... Ако вие работите на летището, разбира се, вие ще сте толерантен към шума. Ако вие не работите в летището, защо вие ще се, ще, е, трябва, бъдете принуден да, жи, да приемате тези, този дискомфорт? 30% от дискомфорта е свързан с а, шума, 30% с неакустичните фактори, 30% с индивидуални фактори, защото хората са, например, много чувствителни, а други пък не са толкова чувствителни. Така че ние сме изправени пред два въпроса и ще се опитам в тази таблица да ги представям. Излагане на шум и отговора на хората, как те реагират, каква е тяхната реакция. Може би ще зависи от вида а, а, на самолета, от броя, от времето в деня. Не, разбира се, че неакустичните фактори дават, казват своята дума. Ние се опитваме да направим модел на всички тези фактори и как да измерим, например, мисленето на хората и тяхното отношение, като провеждаме е, различни анкети, проучвания и консултации. Да, в Европа разбира се, че съществува лабораторна система, която признава излагането на шум като сериозен проблем. А също и отношението към шу... различните шумове. И действително се оказва, че съществуват различия в отношението на хората, които живеят около летищата, тяхната продължителност на живот, техното отношение към качеството на живот, така че на местно ниво могат да бъдат взети някои решения спрямо намаляването на шумовото замърсяването, да се разработят планове за действие вследствие на публични консултации. Но също така виждаме, че трябва да се а, въведат и а, горни граници, за да защи... а, гарантираме съня на нашите граждани, да гарантираме възможността на учениците да учат и здравето на нашите граждани. Принципът за субсидиарност, който също беше споменат, е засегнат също в законодателството, а именно това е свързано с едно по-добре земеползване. И... Какъв е проблема с шума? Авиокомпаниите могат а, да се предвижват от едно място на друго, обаче летищата всъщност а, не. А, бяха правени такива опити, летищата бъдат преместени, като например в Атина или в Мюнхен, обаче проблема ще го махнете от едно място и ще го пренесете на друго. Така че в действителност никога не е имало а, дългосрочно решение от техническа гледна точка. Не можете да а, едно летище всъщност да бъде мълчаливо. Така че ние трябва наистина да разграничаваме между излагането на шум и отношението на хората към шума. Разбира се, че ние можем да въведем и трябва да въведем горни граници, за да а, опазваме здравето на хората, както а, изложих по-горе. Но същевременно ние трябва да а, въздействаме върху отношението на хората. Милиарди евро се разходват да се намали излагането на шум с един децибел. Има предвид авиационния шум. И това, разбира се, е свързано с регламента а, за ИКАО, за а, въздухоплаването. Но всъщност можем да направим нещо повече. Общностите, общините, хората трябва да разберат какво правим, да променят своето отношение. Нуждаем се от повече научни изследвания, да разберем а, какво ни казват неакустичните фактори, които всъщност увеличават дискомфорта и смущенията. За тази цел е необходимо всъщност да се задълбочи толерантността към шума, който не може да бъде унищожен какво означава? Трябва да въведем от една страна ам, ограничения за а, шумовете, т.е. ние ще кажем на хората, вие ще бъдете а, а, защитени, а, да окоръжим летищата, а, да а, инвестират в технологии и да намалят а, шумовото замърсяването. И да позволим на хората, разбира се, да напускат домовете си, ако решат, когато живеят такива зони. И въпросът ми тук е как Европейският съюз може да помогне на летищата да предприемат такива действия. И позволете ми да обобщя. Нека да въведем гранични стойности, за да защитим общественото знаем, здраве. Нуждаем се от най-добри практики, за да компенсираме растежа. Нуждаем се от повече научни изследвания за неакустичните фактори. Нуждаем се да ангажираме много повече общността за да стане тя по-толерантна. И там, където хората желаят да живеят, нека да останат там. Само по този начин, според нас, ние можем да имаме растяща а, авиационна индустрия, растящи летища, които да допринасят за економическия растеж. Да, благодаря ви. Това бяха четири презентации, доста амбициозни. А сега имате право на въпроси и коментари. Гизине Майстър е първа. Да, благодаря ви. Наистина много интересни бяха презентациите. Последната презентация всъщност беше нещо, по което исках да задам въпросите и това, което Томас каза, всъщност беше много важно. Да, че съществува всъщност и ам, субективно възприятие на шума. И въпросът ми към предходните а, докладчици е как измервате всъщност шума с децибели или също така възприятието на хората към шума? Защото видяхме, че всъщност повечето хора страдат от шосейния пътя, от шосейния транспорт, по-малко от железниците. Но искам да попитам, казаха, че много хора се възприемат като страдащи от шума. Как може това да бъде измерено? Дали това е само усещането, че ние сме страдаме, потърпевши от шума, или всъщност действително обективно може да бъде измерено негативното отражение. Например, Знаем, че има забрани за определени авиокомпании, които да прилитат над определени квартали, защото всъщност те, те са протестирали. А, тъй като, а, но това де-факто не е било възможно, защото те всъщност са били доста в страни от а, а, самата отсечка, над която е прелитала самолета. Но това означава, че ние всъщност трябва да работим с невролингвистичното програмиране. Какво можем да направим всъщност, за да убедим хората? Или да проучим дали това е вярно. От психологична гледна точка това е много трудно. Втория въпрос е малко по-кратък. Бяхте казали в един от докладите, че 40 милиарда а, а, са разходите на година, а, които се дължат на а, шумото замърсяване. Как можем всъщност да претеглим разходите и а, приходите? Вече някой правил ли е такива изчисления за а, електрическата а, а, мобилност по пътищата? Колко, колко ще намалее шумовото замърсяване, ако имаме повече електрически автомобили? Dziękuję bardzo. Ja również z przyjemnością wysłuchałam e, panu... Пашевска има думата. Благодаря, господин председателю. И аз искам да задам един въпрос. Благодаря на... за двете представения. Спомена се е използването на различни видове спирачни системи за ограничаване на шумото замърсяване. Ако разработваме нормативни документи в този сектор, този нормативен документ трябва да почива върху реалната ситуация. Не може да говорим само за наблюдения, като, например, въвеждането на определени решения от едни държави членки, това веднага да се прилага в други. Това може да доведе до огромни разходи. Няма да знаем дори какви ще са всички последствия, ако се въведе такъв един нормативен документ, който пряко налага неща. Това може да ограничи конкурентоспособността, единия пазар и економическото развитие на съответната държава членка. И по, по никакъв начин да не се намали шума. Каза се, че не е възможно напълно да се ограничи е, шума, а той е пряко свързан с економическото развитие. Когато говорим за пътния шум или шума от пътищата или този от железопътния транспорт, да преместим пътищата далече от градовете, ще означава да намалим шумовото замърсяване в градовете. Казахте, че шосейният пътният транспорт е най-шумен. Нашата цел като комисия по транспорт е да облегчим пътния транспорт и част от него да отиде към железопътния. Има много проблеми, свързани с един такъв преход, но аз лично се надявам, че всички решения, които предвижда директивата, ще вземат предвид и конкурентоспособността, и економическото развитие. И се надявам да почиват на надежни данни, за да може и човешкото здраве да бъде опазено. Също така се надявам да вземете предвид всички тези становища, които чухме днес. Danke sehr. Благодаря ви. И аз имам няколко въпроса. Наскоро прочетох нещо интересно във вестника. Шума от а, а, пътищата може да бъде манипулиран. Може да бъде а, манипулиран а, по време на техническия а, преглед, а, чрез различни инспекции и така нататък. Така че тези гранични стойности да речем 80 децибела, могат да бъдат спазени само в лабораторна обстановка, така както видяхме в случая с Volkswagen. И когато колите е, отидат на шосето, те са много по-шумни. Мерцедес, например, беше установена в лабораторията 11. А, а, БМВ а, 75 децибела адвокати беше три пъти по-шумен. На какво се дължеше това? Ами това са технически трикове. Това е системата на клапите в Ауспуха. Така че, когато се прави прегледа или лабораторните тестове, всъщност всичко това е легално. Това не е забранено. Чували ли сте за такива експерименти? Какво може да се направи против тях? И възнамерява ли комисията нещо да направи в бъдеще, за да не се окажем в а, а, такъв скандал с дизела, как и да имаме такъв скандал с шума. Когато говорим за трансевропейските мрежи, ние говорим за а, изграждането на а, предпазни изолационни стени в основа на 12 милиарда евро. А в Европа товарният транспорт огромен процент е всъщност трансграничен, той е международен. Ако обаче а, имаме повече товарен транспорт а, в ЖП сектора, по железниците, то ние няма да имаме толкова много шум. Обаче това не се прави, защото ЖП транспорт е по-скъп. В определени а, а, зони имаме отсечки, където тези а, шумоизолиращи стени са около, стигат до 6 метра, представете ли си? Това е просто лудост. Ние пръскаме пари, обаче не в правилната посока. И техническото решение показва, че бизнесът, индустрията произвежда всъщност тихи влакове и ги изнася в а, Япония, а не ги а, а, прави в Германия. А всъщност не ги пуска в а, мрежата в Германия. Това е политическо решение. Защо? Защо изпълняваме нормите за Япония, а не за Европа? И видяхме всъщност, че това породи скандала в а, щатите. По-добро изпълнение на поръчката и по-добри лъжи за щатите. Швейцарците са доста напреднали. От 2020 година там е забранено. И ако полският, индустри... Е, полският сектор, частен сектор, казва, че всъщност ще поднови а, а, подвижния състав, те трябва да а, изг произвеждат модерни вагони. Модерни влакови композиции. И чухме какво каза господин Хек в тази връзка. В Европейския съюз дълго време се борихме за модернизиране на а, лаковите композиции. 62 милиар, милиона всъщност а, бяха отпуснати. Много голям успех, за който много се борихме. Обаче виждаме, че тези пари всъщност не се използват от всички страни, от всички а, а, ЖП сектори, което е жалко. И искам да ви припомня всъщност как възприемаме шума. В Германия имаше а, един правен спор за това, че всъщност един гражданин не можел да спи на обяд от децата играещи на детската площадка. И какво решава а, а, германския съд? Всъщност а, а, затваря детската площадка и децата не могат повече да играят. Виждате какви а, решения могат да бъдат взети. Това е просто лишено от здрав разум. И последно. В Польша беше казано, че ще бъде 7 пъти по-скъпо, ако бъдат санирани, модернизирани влаковете. Мисля, че това изчисленията не са съвсем точни, но по принцип защо? В Польша няма а, такса за а, а, магистралите. В Швейцария всеки трябва да плаща за всеки километър. Трябва да помислим защо железопътният транспорт е толкова по-скъп, отколкото шосейният транспорт. Трябва да представим економически стимули и за по-бедните страни да модернизират а, своите, а, своя подвижен състав. И разбира се, ще имаме по-малко оплакване от страна на гражданите по отношение на ЖП а, транспорта. Имате думата. Ведając на питание przewodniczącego, skąd takie дуже koszty, Бо... Благодаря, искам да отговоря. Питахте защо са такива високи разходите в Польша? В Польша нямаме моноблокови колела, ние сме единствената страна, която е така, за да можем да сложим тези спирачки от композитен материал, разходите ще бъдат много високи. Съгласна съм с вас по отношение на новия материал. Това трябва да отговаря наистина на стандартите. Сега обаче, що се отнася до стария материал, който се използва, а пък и за всички онези вагони, които се използват от десетки години, нека да помислим за разходите. Трябва да се сложат нови колела, нови спирачни системи. Огромни са разходите. Окей, да са die да auch beantworten. Да, имате възможност да отговорите на всички въпроси, но позволете ми само да допълна нещо как наполовина можем да намалим а, шума. Чухме в Финландия и, Ш... и Швеция, това не може да се случи по този начин с тези спирачки, защото там се счита това за опасно, особено през зимата. Но имаме експертите и нека да започнем с тяхната поредност на презентациите. Господин Ебърле, имате думата. Да, благодаря ви. Как се измерват шумите, шумовете? Ами, това са физически е, принципи. Как обаче се възприемат шумовете, това е много субективно. Шумовото замърсяване и реакцията а, а, срещу а, него а, е доста стабилно. Това са социологически проучвания, без значение до, да става въпрос за 60 децибела или повече. Сега, друг е въпросът, коя, каква може да е толерантната граница. Що се отнася до а, за връзката между а, проблемите с ученето и а, шума, а, тук не става въпрос за психологични а, причини. Тук става въпрос, също въпрос за физически, а, физическо обяснение. Същото е отражението върху а, кръвоносната система, а, върху нарушенията в съня и така нататък. Всичко това може да се обясни на физическо ниво. Сега, що се отнася до подновяването на подвижния състав? Това е много скъпо нещо. Какви са най-ефективните методи? Опростено казано, колкото по- бързо разберем какви са проблемите, свързани с ученето, толкова по-добре. И спонтанно бих казал, основният проблем е да се вземат решения за градските а, а, а, шосета. Например, да се въведе ограничение а, скромност 30, да не се допускат а, 100 км в час а, в а, околовръстните шосета. И особено през нощта е много важно наистина да се въведат ограниченията а, а, в скоростта. Второ, освен това, да се въведат в градовете ниско шумови пътни настилки, да се започнат да се слагат такива. Те могат а, с 2 до, 2 до 3 децибела да намалят а, шумовото замърсяване. Така че това е някъде около 10% по-високи разходи, по-високи инвестиции в градовете електрическата мобилност. Беше зададен въпрос. А, при тях а, шума идва от гумите. Тоест, извън населените места нямаме някакво сериозно въздействие. В рамките на градовете обаче електрическите автомобили наистина могат да намалят шума, но за целта се нуждаем от много голям брой е, електромобили. Така, за измерванията. Да, действително, до 2014 година много се а, мамеше, след 2014 по-малко се мами. Комисията започна преглед на а, а, директивата, за да се запълнят пропуските. Трябва още да се поработи по методите за изчисление. Маркус Хекст има думата за отговор. Sorry, sorry. Zur Lärmbelästigung, die 55 Dezibel за 50 децибела шумово замърсяване. Това е доста висока стойност. Има граждани, които страдат. Видяхме, че е, най-оптималната стойност е 30 децибела. Ако въведем това правило, много бързо можем да постигнем положителни резултати но а, трябва да бъдем много внимателни. Все пак 55. А, нека нашият ориентир да бъде все пак 55. Не да започнем с а, 30 децибела. Това е личното ми мнение. По разходите. Разбира се, това е много сериозен въпрос, свързан с компетенциите. Въздухоплаването. Ако произвеждам самолет, аз имам пет стойности, които е, изглеждам броя на местата, ам, ам, колко керосин на километър а, е, ще разходвам и а, разходите. Тези разходи са фиксирани и към тях трябва да добавя шума. Това мога да направя, такъв анализ и изчисление мога да направя, когато произвеждам а, влакове. Например, примера в Полша ако съм загубила през последните години 50% от пазара, аз ще загубя за напред. Още повече, ако нищо иновативно не направя, а, а, ако не се опитам чрез иновации да си възвърна пазара. Например, тези а, композитни спирачки. Те струват с 50 евро повече, но аз ще си реша а, проблема. Ако, да речем, а, влаковите композиции в Польша а, преминават годишно между 20 и 30 хиляди километра, то ще си струва в такъв случай наистина да въведа тази нова спирачна система и по този начин ще бъда по-конкурентно способен. От енергийна гледна точка, така наречените рекуперативни спирачки са а, катастрофа, обаче от друга гледна точка те, наистина, те не се произвеждат повече, но те всъщност са много економични. Трябва да мислим в по-големи мащаби, а не само конкретно за а, а, разходите, защото по този начин аз няма да инвестирам в нищо. Така че, с други думи, ако решим да вървим посока напредък, то ние тогава можем да инвестираме също така и в а, а, технологични елементи, които да намаляват шума. Сега, спирачните системи, които могат да се използват през зимата и през лятото. Когато особено а, а, железниците, а, тежките а, влакови композиции а, пътуват с а, ниска скорост. А, а, при тях трябва да се въведе определена спирачна система. Аз не мога да наредя и не бих наредил всички а, а, влакове да а, работят с една и съща спирачна система. Трябва раз, разпоредбите да а, бъдат конкретни, в зависимост от климатичните условия. И трябва наистина внимателно да анализираме ситуацията. Финландия и Швеция познаваме добре, особено в Северна Финландия. Няма електрификация, там пътуват много нискомощности, дизелови локомотиви, те са тежки и съответно спирашните системи са доста лошо качество. И действително има а, ситуации, в които, например, се използват различни спирачни системи, но там ситуацията е много специфична. Положителният пример с руските влакове. От 60 години те използват а, конкретна а, спирачна система. Но там има, разбира се, и специални а, разпоредби, спирачни разпоредби, които не ги съвсем харесвам, но това е друг въпрос. Не знам как е за а, а, Швеция, не познавам ситуацията, но познавам ситуацията в Финландия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 такова впечатление. Многократно се цитира Полша, но не искам да оставяте с впечатление, че в Полша нищо не се прави, за да се борим с шума. Напротив, точно обратното. Новите вагони вече имат спирачни системи с композитен материал, които е, и те са много по-тихи. Проблемът е с финансирането, тъй като това е огромно начинание. Колко ще струва? Европейският съюз съфинансира само когато има промяна на пренаспирачната система, а не финан... и не финансира, когато се сменят колелата. В случай, в който се въведат задължителни разпоредби за техническите спецификации за оперативна съвместимост, тези разходи ще бъдат 80-90 милиона евро годишно. Така целият подвижен състав ще отговори на новите изисквания. Не е тайна, е, мога да кажа, че много по-малко е оборота на която и да е от фирмите, а дори и на всички заедно в Польша. Борим се е, срещу шума, но средствата, които могат да бъдат заделени за тази битка, са много ограничени. Това ограничава конкурентоспособността на влакът като транспортен модус. и за това всичко отива на пътни транспорт. Благодаря ви. И накрая господин Калун Томас. Благодаря. Ще се върна към дискомфорта. Преди много години присъствах на свеща с местните жители около летището в Букурещ. Това беше когато Румъния се присъедини към Европейския съюз. Те се отнасяха много положително към летището, защото ги свързва с Европа. Пет години, въпреки че самолетите са по-тихи, имаше много по-големи демонстрации. Добре е да разберем тази връзка когато правим, когато даваме одобрение за градоустройството, трябва да потърсим баланс между економическите ползи за града и за региона и опасенията на местните хора за здравето и на смисъл, че дискомфорта се увеличава. Не знае как да се постигне този баланс, но е необходим. Много ви благодаря. Мисля, че този дебат беше много интересен. Имахме интересни презентации, интересни отговори и въпроси. Приключихме темата. Тя ще ни занимава и за напред, защото транспортните оператори ще имат бъдеще и ще растат, ако се борят срещу шумовото замърсяване. Налични са технически решения, липсва политическа воля. Естествено, че става въпроси за пари. Говорих за системата за а, таксите. Защо плащаме а, а, такси за пътищата, а не за а, ЖП транс, а, транспорта? Ами, помните колко пари се събират от това. Тези 98 милиона в Польша, от които се нуждаете, много лесно може да ги съберете. Нека просто да не ограничаваме вниманието си само върху шума, а да бъдем малко по... А, да погледнем по-нашироко, защото става въпрос все пак за здравето на хората. Така че можем да приключим нашата тема, нашия дебат. Благодаря на всички гости и продължаваме с днешния дневен ред. May I ask you to sit down or leave the room because we are... Да вземете места, ако желаете да напуснете тихо, имаме още работа. Преди да пристъпим към последната точка от дневния ред, Бих искала да споделя нещо различно. Днес тук е някой сред нас, който за последен път участва в Европейския парламент. Евета Борза, ако правилно чух името, тя от 4 години работи сред нас, чудесно работи, сега тя ни напуска. Трудно ми е да повярвам, но това е факт. Искам да се възползвам от този случай сърдечно да й благодаря за чудесното, компетентно сътрудничество. Беше ни много приятно, имахме много работа. Да, не продължава това сътрудничество, но за бъдеще ви желаем много късмет и много успех и се надяваме някой друг път да ви видим. Всичко добро ви желаем! Is Yeah. But thanks a lot. It could be <laughs> a mistake. Da haben wir Luc Willems und Jan Molema eingetragen. Luc Willems Jan Ян Молема са сред нас. Люк Вилямс е заместник генерален секретар на Бенелюкс. Ян Молена всъщност отговаря за вътрешния пазар в Бенелюкс. Имате по 10 минути за вашето изказване. Thank you very much, uh, Mr. President. Thank you for the invitation. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата за нас. Е чест е, да можем да представим темата пред Комисията по транспорта. Тук ще представим резултатите от е, доклада за товарните, товарния превоз. Има някои е, положителни констатации, които искаме да споделим с вас. Няколко думи за съдържанието на доклада. Първо ще представим Бенелюкс и значението на транспорта за тази организация. Няколко резултати от доклада. След това ще видим какво трябва да се направи за транспортната политика и накрая заключение. Първо, в Бенелюкс. Бенелюкс продължава да е жив регионално сътрудничество на следващия диапозитив виждате някои примери за това. Това е междуправителствена организация между Белгия, Нидерландия и Люксембург. Основната ни работа е регионално сътрудничество. И това всъщност е съдържанието на Съюза Пенелюкса. Това сътрудничество тече от повече от 70 години в полза на гражданите на трите държави. Познавате историята на нашия съюз през 2012 година. Нашите правителства решиха да създадат, да приемат един нов договор за Пенелюкс. и така се въведе нов вид сътрудничество между трите държави. Така че първата цел на сътрудничеството е да се подобри съвместната работа между трите държави и също да участваме активно в развитието на Европа. Тези договори не са само економически. Там включваме разпоредби за сигурността, правосъдието и устойчивото развитие. Обикновено има годишно заседание на министър-председателите. Съюзът Пенелюкс е много активен в сферата на регионалното сътрудничество. Всъщност целта е да развием трите държави като логистичен център и транспортен център за Европа. Другото нещо, което мога да кажа като встъпление е това всъщност е член 360 от договора за Европейския съюз, държавите в Пенелюкс се ангажират да работят още по- тясно с развитието на своите вътрешни пазари. Всъщност тази разпоредба има <clears throat> много положителен ефект върху Пенелюкса. Имаме възможност да провеждаме нови идеи, свободен каботаж, във връзка с транспортните връзки. Всъщност в Бенелюкс камионите могат да превозват 75 тона. И това подобрява ефективността на автомобилния транспорт. През 2014 година председателята даде възможност на Бенелюкс да на контейнерите да пресичат границите на трите държавите. Също времено строим нови ЖП линии между нас и към Франция. И за това след решение на, на Комитета на министрите ни беше възложено проучване на, на товарния транспорт и да минем към резултатите от нашето проучване. Благодаря, Люк. Първите констатации в доклада. Транспортът е изключително важен не само за Бенелюкс, а и за вътрешния пазар в Европейския съюз. Това се вижда ясно на следващия диапозитив. С цветове сме дали картата на Европа. Виждате, е, в червено са дадени е, нашите три държави, което означава, че има огромен обем транспортна и логистична дейност. Е, Показани ми си благоприятните места, където а, идват а, инвеститорите от чужбина. Това е цялостната картина. Защо а, се наложи освен такава картина да минем към по-подробно проучване? Имаше няколко причини. Първо, увеличава се необходимостта от действия от страна държавите членки, Белгия, Нидерландия и Люксембург, а включително и съответните региони в Белгия. Увеличават се товарните превози, въвеждат се нови видове транспорт. Има нужди от регулиране на тази дейност. Важното е, е новите е, норми да се базират е, на факти и на доказателства. И затова решихме да проучим положението в Пенелюкса. Вижте първите констатации от нашия доклад. В контекста на Европейския съюз Бенелюкс е малък съюз, само 1,7% от географската територия. Но погледнете обема на стоки, които минават. Три пъти повече, 7,9%. Ако искате да видите как се разпределят те по съответните видове транспорта, Отясно виждате воден транспорт 70% в, от европейските вътрешни морски водни пътища минават през Пенелюкс. И за това е необходимо да приемем съответни нормативи за водния транспорт, включително и дигитализацията. Това е нещо важно за нас, а е също така и предизвикателство за Европейския съюз. По-надолу са някои други числа. 24% от въздушното карго минава през трите държави. Морски транспорт повече от 20%, така че във всички области делът на Пенелюкс е доста голям. Малко по-нататък. Пак за доклада. В момента познаваме добре на къде минават основните потоци. И едно нещо, което ни изненада е, че ако погледнете автомобилния транспорт, ще установите, установихме, че той се базира повече на решения адхок. 76% от автомобилния транспорт започва в Пенелюкс, може да пресече границите, но голяма част от този транспорт остава в трите държави и затова има нужда от конкретни законодателни мерки, за да а, евентуално премахнем някои бариери пред развитието на този транспорт. Автомобилният транспорт. На трето място ние сме сред 10 държави с най-силно развита логистика. Люксембург е на второ място в цяла Европа обикновено на първо място е Германия. Това е от 2014 година насам. Няма нищо изненадващо, че регионът е такъв. Той е много гъсто населен и основното предизвикателство е как да запазим тези проценти и дялове с увеличаването на обема, който нарасна почти три пъти. Необходимо е да се предприемат конкретни мерки, за да запазим позицията в класацията. Как ще използваме резултатите от проучването? Всъщност има обмен на информация не само в Бенелюкс, а и с други държави. Следващата седмица сме поканили нашите съседни държави да разговаряме по този въпрос на високо равнище с тях. Има няколко пилотни проекта а, а, като планове във връзка с пътния автомобилния транспорт. Има възможност а, и за евентуално нови разпоредби в а, големия договор за Бенелюкс. И ако дискусията с нашите колеги министри премине добре, тя може след това да се, да се продължи и на, Европ... на равнище Европейски съюз. Тук ще споделя някои от основните констатации. Огромни потоци а, имат много сериозни задръствания – задръствания около големите пристанища, големите градове, има нужда от промяна на вида транспорт в някои случаи, но все още е неясно към кой вид да се мине. Има конкретни задачи за устойчиво развитие за всички държави и това всъщност е част от европейската програма дигитализация. Интелигентните а, системи са трафик, управление, управление на трафика. Едва ли на, на, на такова малко място можем да на, построим повече пътища, затова има нужда от интелигентни технологични решения, система. Преди години никой не се сещаше, че ще можем да използваме дронове за целта за организация на трафика. Новите видове транспорт. Няколко добри новини накрая. Емисиите CO2 а, са стабилни и намаляват. Това е добра новина, но а, предизвикателството остава, защото очакваме голямо увеличение на обема товари. Какви са а, хипотезите за бъдещия период? Това са всъщност прогнозите за Роттердам и за Амстердам, Антверпен и Амстердам. От 205 милиона тона на 400 милиона тона през 2030 година тези разчети са занижени, което показва, че трябва да променим видовете транспорт около пристанището в Роттердам. Защото това означава голямо увеличение на водния транспорт, преминаване от автомобилен транспорт към ръчен, ръчен транспорт и там, където е възможно, от автомобилен към ЖП транспорт. Няколко заключения. Нещо, което може да се запомни. Ние сме нещо като лаборатория за транспортната политика. Много често в нашия регион се появяват новите идеи, Готови сме да споделим информацията с колегите си от Европейския съюз, какво работи, какво не, обикновено. Сме първите, които прилагат някои от решенията в Европейския съюз. Тъй като става дума за общо взето три малки държави, и общо, лесно, общо взето по-лесно да въведем съответните евро... разпоредби на Европейския съюз. Всъщност успешното сътрудничество в Бенелюкс в транспорта движи Европа. Това е крайното ми заключение. Очаквам интересна дискусия. Благодаря. А, Шошбах. No. Uh, eh, yes. Uh, voorzitter, dank u wel. Ik, ik zat even naar... Благодаря, председателю. Гледам Джордж Бах. Защото негова е идеята да се представи това изследване. Благодаря му за идеята. Изчетох документа. Подходът е много широк, говори се за цялостния транспорт в една от частите на Европа. Ще говорим и за балтийските страни, но сега сме тук в Брюксел и в Бенелюкс. Когато дойде човек тук, много ясно вижда какво се случва в тази част на Европа. Имам няколко въпроса. В докладът се казва, че имат преки контакти с Вестфалия. Нещо като четвърти член на Бенелюк се превръща явно Вестфалия. Как ще го направите това? Неофициално ще свършите този регион с Бенелюкс. И Те... могат ли да бъдат част от вашата транспортна политика? След това системата за плащане на такси. Въведе се една такава система от едно от правителствата и по-интелигентно организираха от холандците системата си. Доста по-разумни са и цените, но сега отново това е част от политиката за събиране на пътни такси в Бенелюкс. Ще видим в Южна Холандия как ще се отрази това. След това гласувахме тази сутрин доклада, който осигурява възможност за пренос на колети и пакети с лекотоварни автомобили. Тези лекотоварни автомобили, може ли да кажете нещо за тях? Имате ли някакви предложения? Тревожат ли ви те? И накрая регионалните летища, председателю. Искам да разбера дали регионалните летища покриват разходите си. Мисля, че достатъчно въпроси зададох. Това е. Благодаря. Доминик Рике. Благодаря, господин председател, за интересното представяне. Моят въпрос е малко по-различен от този на Вивиен. В смисъл дали, дали има <clears throat> специални преговори с Вествария. Какъв е обема на съответните товари? Имате ли а, специални контакти специално сътрудничество с някои региони във Франция, а, от северните райони, които са близо до Бенелюкса? В този смисъл каналът Сенеско е възможност за превоз на големи товари. Имам и други въпроси, но те са по-скоро за международният транспорт в Централна Европа. ще е, се спра на тези въпроси по-късно. <clears throat> Да, благодаря ви, благодаря господин председател. Както господин Вим Ванденкамп, аз искам да поздравя нашите гости за работата. Искам да благодаря за презентациите. Работата е сериозна, много важна. Ако внимателно се вгледаме можем всъщност да направим много важни заключения. Аз мога да задам много въпроси, но позволете ми да продължа това, което каза Вин Вам Декам, въпроса за пътните такси. Дали можете да допуснете, че може да бъде създадена една обща инициатива в това отношение? Вие представихте много сериозна статистика за заетостта в сектора, Що се отнася до сътрудничеството и компетенциите, е, е, взаимното признаване на е, компетенции и квалификации в този сектор, може ли да се направи нещо в момента, защото към момента всеки работи само за себе си. Можете ли в тази насока да си представите по-тясно сътрудничество? И последен въпрос, свързан с инфраструктурата. Се правят доста подобрения в инфраструктурата, за различни а, с течнен а, а, газ а, на ниво а, корабоплаване, а, енергоспестовни а, мерки и така нататък. Прави ли се нещо подобно и в а, региона в Пенелюкс? И аз имам няколко въпроса, казва председателят с тези гигалайнери или еколайнери и така нататък. Искам да попитам нещо за, за тях. Според института Фраунхофер, 75% от а, товарния транспорт, а, превоз всъщност е а, шосен, защото е много по-ефтин. И теоретично винаги се е, представят аргументите Вместо а, а, да пътуват по шосетата а, два камиона, се движат три камиона. Тоест има много голяма натовареност и като погледнем германските магистрали, а, виждам, че проблемът е доста сериозен и той ще продължава да се влушава. Много е ефтино. в Швейцария обаче е, нямаме такова натоварване, защото там таксите, пътните такси са много високи. Виждаме разликите в, в, в Бенелюкс, в, също така и в съседните държави, Швейцария, в Германия и а, а, във Франция системата е по-различна. Може би това е една от причините да имате толкова голяма натовареност по а, шосетата. Не само, че е, е ефтино да се а, ползват вашите пътища, но е, е ефтин е, бензина, ефтино е горивото. Тоест хората отиват в Люксембург, а, а, за да а, заредят ефтино гориво. Но смятате ли все още, че вие умишлено занижавате цените, а в същото време имате такава голяма натовареност по пътищата? А, какво е отношението ви към ам, съседите, например Германия и Франция? Доми, Доминик Рике мисля, че не спомена това, именно връзката между Брюксел и Валенсиен, където е Европейската железопътна агенция. Може с един час да съкратим пътя, ако всъщност транспорта от шосето премине а, а, а, по линиите, ако се разшири железопътната мрежа само с 800 метра. Ние трябва да заобикаляме твърде много, това струва време, това струва пари и така нататък. Това са проекти, всъщност, които ние виждаме в погрешната посока от а, коловоза, а, а, от релсите на магистралите, не обратно. Сега, един друг пример. Брюксел-Страсбург. Толкова а, ужасни истории съм чувала, за това пътуване. Все по-бавно, проблеми, липса на вагон ресторанти и така нататък. Има ли инициативи от страна на Бенелюкс, които могат, например, да подобрят и това? Именно да подобрят международните отсечки със своите съседи. Защото а, не е добре наистина да не си говорим с съседите. Нека да видим какво става с Рея Балтика. Това е съюз на три малки страни и Рея Балтика може наистина, това е един joint venture, може да бъде пример, например, да се подобри качеството в отсечката Брюкса страсбург Виждам, че няма други желаящи за въпроси. Имате думата за отговор. Благодаря. Уважаеми депутати, благодаря за въпросите. Първо ще говоря за сътрудничеството с заобикалящите ни региони. С Северен Рейн, Вестфалия имаме отлично сътрудничество. От 2012 година е доклада за, е, извинете, договора за Бенелюкс. Имаме договор за сътрудничество нашите три правителства с Северен Рейн, Вестфалия. Министрите от трите страни, министрите на транспорта, заедно с представител на правителството на Северен Рейн, Вестфалия, ще заседават и ще говорим по тези препоръки. Господин Фрике, що се отнася до сътрудничеството с Франция – и, министри, и транспорта, най-общо казано. Имаме отлично сътрудничество, що се отнася до автомобилния транспорт. Същото се отнася и до социалния дъмпинг. Но мисля, че все пак сътрудничество не е същото, като това с Северен Рейн, Вестфалия. След това таксите. Това е най-сложната тема за държавите от Бенелюкс, тъй като ние имаме междуправителствено сътрудничество и има различни становища в трите правителства. Ние имаме свое становище за това как може да се направи нещо на ниво Бенелюкс, но другите държави са на друго мнение. Ние сме служители на Съюза и просто мога да ви кажа, че становищата са различни. Нужно обаче политическо решение. Поради въвеждането на система на ниво Белгия за такива такси, разбира се, има сътрудничество с другите държави и с Северен Рейн-Вестфалия, ще видим дали няма да има някакви отрицателни последствия поради въвеждането на тази система. Устойчивият транспорт е важен за нас, но нямаме за сега постигнато съгласие. Подобен е дебата, като този в Европейския парламент. След това се зададе един въпрос, на който ще отговоря и след това ще дам думата на колегата ми, големите тирове, прекалено дългите тирове. Водени са много дебати в Европейския парламент, ако не се лъжа 2014 година. Сега вече на ниво Бенелюкс имаме две решения. Първото е за контейнерите от 45 фута и пресичането на граница. Господин Тимерманс подписа това решение. Дава се възможност за пресичане на граница на такива тирове с такава дължина. Що се отнася за така начините екотирове, миналата година се взе едно решение отново да се даде възможност между Белгия и Нидерландия да се разработят съвместни проекти. Например, от летището в Лиеж, нощно време да има връзка с Нидерландия. Има предприятия, които искат да се възползват от тази възможност за нощен транспорт. Едната седмица ще се обсъди това на ниво генерален секретар на Министерство на транспорта и в трите държави. Така ще се направи една рамка и ще има а, конкретни условия, които ще се поставят. Но желанието е голямо да се ползва това. Има, разбира се, и за и против, но имайки предвид опита в Нидерландия, мисля, че нещата са, изглеждат доста положително. Нямаме много аварии по пътищата или катастрофи. Заповядайте. Yes, um, I think if I look... Ако погледна списъка, говорихме за лекотоварни автомобили, които доставят малки пакети и колети. Това не е записано в доклада, който ви го представихме, но наистина нямаме данни за това, което се случва. Другите като че ли има, са подплатени с повече данни. Има повече електронна търговия и за това може би има повече пътуване на лекотоварни а, МПС или новата система за пътни такси в Белгия. Нямаме данни за тях. Едно от заключенията в доклада говори за това, че статистическите ни служби трябва да се съберат и да дадат определение на лекотоварен автомобил, как ще ги броим. Все още не сме постигнали съгласие, но поне знаем че е нужно да се направи нещо след това проучване за Бенелюкс, е, не само, предполагам, че и за останалата част от Европа, може би Евростат може да се занимае с тази тема, но са нужни определения. Едва ли е удовлетворителен отговор ми, но сме започнали да дефинираме проблема. Когато говорим за альтернативни горива, вие зададохте въпроса. Дали проучването всъщност ги разглежда непряко. Трябва да се подобри а, технически а, оборудването на а, превозните средства, за да бъдат постигнати целите. В Люксембург миналата година всъщност имахме една конференция на темата а, альтернативни енергийни източници, альтернативни горива. И беше казано, че всъщност всяка една страна трябва да изготви през ноември а, планове за действие, за да дадат предложения как всъщност а, складовете могат да бъдат а, подобрени, разширени, как да бъдат подобрени транспортните средства. Ние в Бенелюкс също се захванахме да изготвим една декларация. Тя беше прията през 2015 година и в нея ние заявяваме, че когато вече всички разполагат с подобни планове за действие, които се изготвят на вътрешно ниво между министерствата и действително бъдат изпълнени тези планове за действие, в такъв случай на, от двете страни на границата, така е, ефективно казано, трябва да се изградят подобни а, а, хранилища за товарните камиони. А, трябва да бъдат изградени, а, простете, такива зарядни, ако им за електронните електрическите а, камиони и така нататък. И нашата идея е всъщност да се създаде един коридор в рамките на Бенелюкс, като разбира се, а, а, гарантираме една голяма сигурност също така за а, операторите. А също така и за а, тези, които а, ще изградят а, за, зареждащите станции. Искам също да добавя нещо, тъй като зададохте и вие един въпрос за инфраструктурата. Говори колегата от Франция за връзката с Северна Франция. Имаме един важен проект между Белгия, Фландрия и Нидерландия. 900 милиона евро се инвестират там – Европейската комисия, европейско финансиране е заделено. Това е първата стъпка между Роттердам, Северна Франция и Сена. Това ще бъде първа стъпка за създаване на такъв коридор. И във връзка с вашия въпрос, за да се решават местни проблеми, трябва да се мисли малко по-глобално. Например, връзката с Страсбург. Аз съм белгиец, но между Белгия и Люксембург, връзката по железница е много сложна. Нужни са много средства, за да се разреши проблема. Имаш нужда и от съседи. Защо да е тежък този проблем, тъй като струва много средства? Нужна е и политическа воля, но и географското положение е сложно. А, нужен е... Не съм тук да защитавам белгийската политика, но когато има много инвестиции, международни проекти, не бива да забравяш и националната си мрежа. Това е политически избор. Всеки път се говори за това, което споменахте вие. Благодарение на такова сътрудничество, ето ви резултата, който споменах отговор на господин Рике. Трябва да се решават местните проблеми с помощта на съседите. И още нещо ще кажа. За лекотоварните автомобили. В момента имаме модален, модална промяна от тежкотоварни към лекотоварни автомобили няма задължение за тахограф при лекотоварните. Другият елемент е, елемент е, че при лекотоварните не се налагат такива такси. Ето това е модална промяна и, както обясни колегата, бихме искали да се направи проучване. Нужен е нов фокус и виждаме, че има промяна. Jetzt ist George Basma als erster dran. Господин Шпасман има думата, а след това си ти. Днеска съм доста щедър. Да, благодаря, господин председател, за вашата щедрост. Исках да бях задал един въпрос за признаването на компетенциите и квалификациите. Освен това, във вашия документ, вашето писмо, а, прочетох, че вие възнамерявате да опростите обработката на а, товарните документи. Кога това ще стане факт? Господин Ванденкап? Аз имам един въпрос за тези мега тирове. В Люксембург те са разрешени, но и в Северен Рейн, Вестфалия. Четох, че в около 60% от лендерите тези големи тирове биха могли също да пътуват. Как стоят нещата в Люксембург и в Северен Рейн, Вестфалия? Да ти кажа, това не е позволено в Северна Вестфалия. А в, що се отнася до Бенелюкс, Решението беше, не беше прието от парламента за големите камиони, защото е забранено в европейското законодателство. Ние бяхме против, спомня много добре, това беше множеството в парламента. Но, тъй като те са много умни, страните от Бенелюкс, ето двама тук, толкова мъдри хора са сред нас, те всъщност бяха отписали един договор за специални права. За това за трите страни е разрешено пресичането на границите и преминаването през страните им за големите, дългите а, камиони. Но това е изключение. Но, както казах, това е забранено в Северна Вестфалия. Аз имам въпрос също. А, бях задал въпро... въпрос за пътните такси. И винаги давам Швейцария за пример. Не случайно те не са а, член на Европейския съюз. Те са въвели такса за всички камиони на 3 тона и половина, до 3 тона и половина, без значение дали са малки камиони, големи камиони, за всички пътища. Ние бяхме в Испания от нашата комисия и на нов, нова отсечка от магистралата, на всеки половин час имаше нов камион. Имаше нови камиони, нови камиони. И всъщност там, за тази отсечка, нямаше, не се плащаше такса. И всъщност камионите минаваха през а, този а, маршрут. Сега, другия пример. Брюксел-Страсбург. Тези 800 метра от Валенсиен до Монц. Колко ще струва това? Няма да е толкова скъпо. Защо не е възможно? За 800 метра може да се изпестите от Брюксел до Валенсиен, до Европейската ЖП агенция. Ми това е обидно за агенцията. Не знам кой беше кмет е, преди във Валенсиен. Ама за хората от Брюксел, всъщност това е, ще бъде много голямо облегчение. Обратно от Валенсиен, от агенцията в Белгийската столица. Може би имате някакъв отговор, не знам. Още един въпрос, ма има. Е, е, Благодаря, господин председател. Искам да добавя още нещо за връзката Брюксел-Пари. От гледна точка на Франция сме готови да финансираме това, необходими са 1 милион долара, а, евро. Всъщност тези 100 метра с пускане. Говоря само за товарните превози, а не за пътническите. Да, малко провокативно ще попитам. Един милион. Доста пари са. Ама 900 милиона не са проблем, нали? Сега може да отговаряте. Съвсем откровено мога да кажа, че този въпрос не се обсъжда за сега в на ниво Бенелюкса. А, имахме заседание с, а, а, с а, кабинета на министъра господин Бело. Надяваме се, че ще можем да докладваме скоро някакво решение на проблема, за който стана дума. Аз ще го направя. Искам да ви уверя. Euh, друг още елемент и ще дам думата на моят колега. връзка с професионалната квалификация. Работим по този въпрос от няколко години. Всъщност имаше решение на комитета на министрите миналата година за съответните дипломи. Холандия, Белгия, Люксембург във връзка с квалификацията. Надяваме се скоро да проучи, да приключи едно проучване, какво трябва да се добави за квалификацията и признаването на квалификацията между трите държави. защото за транспортния сектор този въпрос е изключително важен. Това е във връзка с мобилността на пазара на труда. Um, uh, И аз да кажа нещо за заедостта в този сектор. Впечатляващи са цифрите. Не ги споменахме тук, тъй като искахме да дадем по-обща информация Всяко десето работно място е пряко свързано с логистика в нашите три страни. Това показва колко е важно този сектор да бъде добре организиран и да продължаваме с модернизацията на транспорта. Вместо да строим нови пътища или да купуваме нови а, МПС, Необходима е дигитализация. Вие попитахте, може да се цифровизира документацията при товарните превози. Това бе подчертано на ниво премиери на страните от Бенелюкс. Цифровизацията е приоритет в транспорта за страните от Бенелюкс. За едната година правим един пилотен проект с електронни товарителници и документи, свързани с превоза на стоки. Независимо дали това е камион или речен кораб или морско превозно средство. Що се отнася до митниците, имаме пилотен проект с едни предприемачи по вътрешните водни пътища. Те работят само с електронни формати, полубезхартиено. Крайна сметка не е много сложно, чисто и просто трябва да се направят проекти, да се постигнат споразумения и пилотните проекти да се превърнат в практика. Това ще се случи през едните години. Премиерите ще е, ни контролират. И накрая за дългите тирове. Има правна рамка за пилотни проекти. Това означава, че първо ще видим къде работят тези проекти, къде не. И мисля, че Този пример с летището в Лиеж и след това превоз нататък към места, които не са близо до летища. Та този пример може да се разреши с нощен транспорт и дълги тирове. И тогава няма да има и задръствания. Това обаче е пилотен проект. Това означава, че в края на пилотния проект ще има оценка. Бенелюкс, това е една чудесна традиция да споделим опита с всички партньори, регионални, национални и ще споделим тази информация с Северен Вестфалия, нашите съседи и с всички държави. Разбира се, те могат да се възползват от тази информация. Имате ли някакви крайни срокове? Кога приключва този пилотен проект? Това не е ясно, тъй като още не е започнал. Пилотните проекти в е, Германия са по 4, 5, 6, 7 години. Никой не знае кога свършват и това е нечестно. Това е машинация. Надявам се да не прибягвате до такива машинации, които ние използваме. Председателю, има много истории за тези дълги тирове. Трябва да ги прочетете. Разбира се, че ще ги прочета. Разбира се. Чудесно. Сега искам да благодаря на нашите гости, господин Вилямс и Хен Молиман, за техните презентации. Не бяхме толкова многобройни, но бяхме много ангажирани и за нас беше изключително интересен този дебат и плодотворен. Сърдечно ви благодаря. А сега ние преминаваме към, с това приключваме към 21 точка от нашия дневен ред. Следващата точка е 22. Нищо не е отбелязано, затова преминавам към 23 точка, а именно място и дата на следващото заседание Брюксел, сряда 9 ноември 2016 година, 9 часа сутринта. Благодаря на всички вас, лека вечер и всичко добро!